гледате тези приложена една и съща процедура спрямо датите за 2012-2013 година. Следващо съобщение. Господата Джо Хигинс и Алан Кели ме информираха в писмен вид за изтичането им на мандата като депутати в Европейския парламент след избирането им за депутати в Ирландския парламент. Европейския парламент приема тази информация в съответствие с член 7, параграф алинея 2 на акта за избиране на депутати от Европейския парламент и член 4 алинея, параграф 4 втора алинея на регламента обявява свободни двете места. В сряда председателят на съвета и аз ще подпишем